Good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден. Добър ден, дами и господа. Ако обичате, заемете местата си. Good afternoon again to everybody. Добър ден отново на всички. Откривам следобното заседание на днешното ни среща. С радост ще открия дневния ред с обмен на мнение с Жулиан Богнер Штраус, председател на изпълняващ председател на съвета по приоритетите на Сирийското председателство на съвета. На 1 юли Австрия прие председателството от е, България. С интерес сега е, ще чуем от вас какви са вашите приоритети, каква е вашата, какъв е графика ви на работа, нещо, което е много важно за нас, особено по досиетата, които попадат в нашето поле на дейност е, ще има и въпроси към вас, е, след като е, вероятно знаете, че госпожа е, Богна Штраус е бивш депутат, така че е запозната с процедурата. Тук с начина на работа, така че без повече бавене ще дам думата на госпожа министър за презентация от 15 на минути, след което ще продължим с въпроси и коментари от комисията Реджи. Ще започнат координаторите. Имате думата, госпожо министър. Благодаря най-сърдечно, госпожо Михайлова и уважаеми депутати, координатори, членове на Европейския парламент, дами и господа. Първо, съвсем накрая да кажа, че аз работих в... Аз бях депутат в Националния парламент, а колегата а, Кестингер, която аз представям, тя беше дълги годишен депутат в Европейския парламент. Тя има опит в това отношение. Аз е, е, по това време, в момента съм е, министър за, в Австрия за жените, семействата и младеща и от нейно име и вместо нея ще представя приоритети на всичко председателство. Най-сърдечно ви поздравявам от името на Елизабет Кестингер. Тя в неделя роди момче и цялото семейство се чувства отлично. Вероятно няма да се изненадате, че ударението в програмата на кохезионната политика е, ще са законодателните предложения за програмния период след 2020 година поради важната роля, която те трябва да играят за засилване на економическото, е, социално и териториално единство на Европейския съюз и е, една трета от общите разходи за периода 2021 2027 комисията предвижда за кохезионната политика като една ключова централна политика в Европейския съюз. Кохезионната политика изразява нашите е, ценностите на нашата общност и солидарността между държавите членки. Редица проекти в е, някои държави членки и региони се е, финансират пряко от нея по този начин е, това, което прави Европейския съюз е осъзаемо за гражданите. Европейските структурни фондове е, имат значим е, измерение и политическо значение за Европейския съюз. Възоснова на засиленото ние фокус върху конъюнктурния фактор, е, иновациите и компетенциите, тези фондове всъщност е, е, изиграха важна роля в, по време на кризата, смекчиха удара от кризата и подкрепиха регионите, които бяха изправени пред нови и сериозни предизвикателства. Кохезионната политика предлага сериозни политически инструменти за всички държави членки и региони, които са от интерес за всички. Под, в, в по време на нашето председателство смятаме да допринесем конструктивно е, към работата на различни е, групи и да водим интензивно преговори на ниво съвет. Смятаме е, в началото на нашето председателство да ставим, да поставим ударение върху тези аспекти, които са необходими, за да се изработи е, своевременно следващата генерация от кохезионни програми бавене е, за, на тези е, пери, е, за, би трябвало наистина да избегнем всякакво бавене и отлагане. Предложенията на Европейската комисия за упростяване е, и намаляване контрола от страна на Европейския съюз е, също ще бъде наш приоритет. Е, предложенията на комисията са в вярната посока и те, е, целта на които е да доведе до една ефективно прилагане на европейските политики. Финансирането е, на държавите членки е, ще е, би трябвало да бъде упростено самата процедура на финансиране, като се съкрати бюрокрацията. Целта е да се променят рамковите условия за по-ефективно използване на кохезионните средства. И това трябва да стане не само на техническо равнище, но и е, на централно политическо е, е, ниво. Аз смятам, че чрез упростяването, прилагане на еврейските програми е, е, за финансиране, ще се засили в значителна степен субсидиарността. Тук Европейския парламент и комисията Реги и по-специално докладчиците е, заслужават нашата благодарност за работата им до тук тяхната заслуга за една опростена кохезионна политика е, е значителен и е, заслужава висока оценка. На е, техническо равнище между нашите експерти се води интензивен обмен на мнения по начина по който да стане това. Уважаеми дами и господа, уважаеми депутати, целта на нашето председателство е в преговорите с съвета да напредне в максимална степен, като е, същевременно този напредък ще зависи от преговорите по многогодишната финансова рамка. Даваме си сметка, че въпросът е, за е, обемите средства, предлаганите отлагания готовността за компромис, показана от всички участващи държави, членки и институции, трябва да се насърчи в значителна степен. От е, тази готовност за компромис е, зависи и е, това дали ще постигнем амбициозните цели на Европейския парламент своевременно и да постигнем успех по целия пакет. На политическо равнище в е, е, съвета по общи въпроси е, министрите за кохезия ще се... Министри, които отговарят за въпросите за сближаване, ще се срещнат в края на ноември. Бихме искали в съвета да постигнем приемственост в междудържавните процеси, по въпроси, свързани с европейското пространство, развитие на градовете. Също смятаме, да, е, че е разумно да се работи на европейско равнище. В рамките на нашето председателство ще поставим ударение върху изпълнение, прилагане на тези европейски процеси семинари на ниво генерални директори, генерални дирекции. Ще, бъде, ще се състои на 13 е, ноември в е, Виена. Е, териториалното и градско изменение на кохезионната политика също ще бъде тема на този семинар. Уважаеми депутати, по време на председателството на съвета ние ще направим всичко възможно да заложим рамките, рамковите условия за една е, добра кохезионна политика. Законодателните предложения ще е, обсъждаме в съвета на всички равнища и в постоянен обмен на мисли и мнения с Европейския парламент в тясно взаимодействие с него. В следващите 6 месеца ние ще бъдем посредник и водещ е, работата на Европейския, е, между Европейския парламент и съвета. Целта ни е да строим мостове между интересите на различните институции. Обедени сме, че заедно с европейските ни партньори ще постигнем амбициозните си цели. Като знак на силната европейска демокрация, виждам ролята на Европейския парламент като съзаконодател. Европейския парламент е, участва е, и изразява мнението на над 500 милиона граждани в Европейския съюз с бундесминистър Елизабет Кестингер, която е била депутат на, в този парламент. Ние е, даваме сметка за важната роля на Европейския парламент и аз наистина ще се опитам, замествайки я в следващи два, два месеца, да поддържам тази линия. Уважаема госпожо председател, дами и господа депутати, благодаря ви за вниманието и съм на ваше разположение за въпроси, обмен на мисли, като ще се постарая в максимална степен да така заместя госпожа Елизабет Кестингер тук. Благодаря. Благодаря, госпожо министър. Сега ще започнем с въпросите. Координаторите, господин Ван Нисерой, има думата първо. Yes. The... Благодаря за добрите, добрата новина. Какво е името на сина на госпожа Късгър? Лоренц Йоханес. Да, две имена. Добра християнска традиция. Поздравете я специално от всички нас. Ние така следяхме развитието от е, разстояние, но сега е, резултата е на лице и ние желаем всичко най-хубаво. Сега за вашето председателство. Вие поемате от, Българ... от е, България щафетата. Много работа бе свършена от тях, така че вие сте... темпото е заложено по регламента за общоприложимите разпоредби. Е, споменавате няколко е, изречения в този смисъл в работната програма. Казвате, че ще ускорите работата и се надявате е, да, има, да се постигне бърз ефективен напредък по пакета, договор, преговорния пакет. Вероятно казахте, че ще има среща през ноември. Аз тук разлиствам тези 40 страници е, дейности, но не намирам в тях особено много да се говори за кохезията, честно казано. Е, говори се за неформална е, конференция на министрите. Не виждам нито неформална, нито по-широка по въпроси на сближаването, защото имаме дългогодишна традиция да участва комисията Реги в тази дейност и с всяко председателство ние се договаряме на кои заседания сме поканени да присъстваме. Сега наистина, след много успешното двудневно заседание в София, което имахме по тази политика, се надяваме да има последващо такова и в рамките на вашето председателство. Значи, каква е, е, това е позицията на парламента. Вие ни назовахте е, така една високо уважавана инстанция. Не намирам е, обаче и нищо в е, вашата програма по стратегията за Алпите. Когато в раздела за макрорегионите, може би е, ще кажете няколко думи. И последната ми бележка. Миналата седмица, четвъртък и петък, бях на едно заседание в Инсбрук, седмица на новаторските региони беше темата. Различни райони на Австрия и други райони бяха представени там, но трябва да се работи. Това, което говорихме, беше за познанията, за една по-зелена Европа, нови технологии. Посетих вашият е, компютърен център е, в Инсбрук, който е наистина водеща е, до е, предприятие. Но фирмите не са не участват някакси, а това е наистина много важна нова технология. Ако, сравни, ако наистина ни се сравним с Китай или други, това е капка в морето. Може би е необходима повече концентрация, защото на много места може да правим едно и също нещо, но е добре да има консолидация. Нека да, да подпомагаме тези, които следват е, е водещия пример – Европа се нуждае и да води по отношение на различните специални, по отношение на специалните а, е, сфери науки. Какво е, какво мислите по този въпрос? Благодаря. Това беше координатора на ЕНП. Давам думата на госпожа Крел. Äh, Благодаря, госпожо министър. Много се радвам е, да се запозная с вас днес. Вие добре определихте кохезионната политика като един от най-важните е, средства за финансиране. Парламента е решен да работи максимално, е, с максимални темпове по този въпрос, разбира се, не за сметка за каче... на качеството, но в сегашнията ни програма смятаме да приключим до края на годината и още в рамките на тази година, до края на годината да проведем един-два триалога. Как оценявате вие? Председателството ще бъде в състояние през декември още да, да проведе такива тристранни срещи? Имате ли маркирани дати за това? защото ако успеем да отхвърлим малко работа до края на годината, ще е добре, е, после няма да се налага да форсираме. Така че готово ли е председателството да влезе в действително тристранни преговори? И е, споменахте многодишна финансова рамка. Ясно е, че без нея не можем никакви регламенти и никакви разпредби в областта на кохезионната политика да приемам. Първо трябва да се финализира МФР, но както се каза, сме чували от страна на Австрия, че Австрия е готова да приема повече пари, но не е готова да плаща. Знаете за предложенията на, на комисията и на комисаря Етингер, на които някакси Австрия така които Австрия остави без е, реакция. Какво е, по политиката на сближаване казахте, че една трета от средствата са за нея, но във всъщност може би е, ще се предвиждат в предложението на комисията, между прочим, 10% съкрещаване на средствата за кохезионната политика. Това ни поставя пред сериозни предизвикателства не само в кохезионната политика, но и е, опазване, е, борба с промените в климата, иновациите, е, иновациите, цифровизацията, всичко това да се финансира чрез кохезионната политика. 10% не са никак малко. Съкръщение от 10% не е никак малко, така че ако обичате малко повече светлина да хвалите по този въпрос. Госпожа Томашич от името на ЕКАРЕ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Gospođo ministrice, jedno jako, jako kratko pitanje. Госпожо министр, съвсем кратък въпрос. Новите държави членки. Ще направите ли така, че тези държави членки по-бързо да могат да извлекат полза от средствата от съюз. Господин Ван Милтенбург от името на АЛТЕ. Uh, Благодаря, госпожо председател. Добре е дошла, госпожо министър. Благодаря за това, че така гъвкаво подходихте и заместихте колегата. Моята група иска да пожелая всичко най-добро на новородения син на колегата. Прочетах програмата на австрийското председателство. Бях изненадан да видя думата субсидиарност, която се появява мисля, че около 10 пъти. Думата сближаване или кохезия почти не се използва, както вече бе казано, от координатора на НП. Въпросът ми е следният. Принципът на субсидиарност. Интересно, ще направите ли някакво субсидие, за, някакво събитие за субсидиарността свързана? Има ли връзка с кохезията? структурните реформи. Бих искал да разбера, да ми отговорите, тъй като е хубаво да има субсидиарност, но това не е решението на европейските проблеми. Само да се повтаря думата субсидиарност, особено проблемите, пред които сме изправени. Имаме нужда от повече сближаване, отколкото и да било. Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с процеса на водене на преговори. Искам да ви цитирам в документите казвате, че искате бързи преговори, за да може един напредничен пакет да бъде даден на румънското председателство в края на годината. Какво ще означава това за предложения, които най-вероятно като австрийци са близо до вас, като например трансграничния механизъм, механизма за решаване на правни и административни пречки в трансграничен план. Какво ще означава това за предложението на Европейската комисия да защити бюджета на съвета, ако има общи проблеми, свързани с механизма за върховенство на закона? Това в съвета предизвиква живен дебат. И вие като австрийско председателство, според мен, можете много да помогнете – така, щото да се направи стъпка напред. Както казахте самата, пък и сте записали в документите, искате да го предадете като вече напреднал пакет на румънското председателство. Ще бъда благодарен да ми отворите на тези въпроси или да ги предадете на вашата колежка. Благодаря. Thank you very much. Аз благодаря господин Пападимулис от името на ГУЕ. Кирия Проедре. Благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, Всичко най-хубаво за малкото момче, което сега се е родило, но така искам да навляза сега по темата. Изчетох тези десетина страници с целите на председателството на Австрия и нищо не видяха за сближаването. Дори думата кохезия, сближаване, даже не знам дали я намерих изписана и веднъж. Преди няколко дни в пленарната зала чу вашия премьер и пак тази дума не се спомена нито веднъж. Не, всъщност на 14-та страница. А, на 14-та страница веднъж е спомената. А, благодаря ви. Благодаря, господин Ван Нистелрой, за това, че сте намерили думата. Но вие всъщност, всъщност показвате точно това, което казвам. Субсидиарността се казва, обаче многократно се споменава. Въпросът е следният. Парламентът казва, не може да има намаляване на политиката на кохезия. Как разглеждате това и последните години видяхме, че неравенството нараства в Европа. Регионални, социални неравенства и така нататък. Вие за или против сте позицията на Европейския парламент. И освен това, доколкото разбирам, Австрия като държава членка на Европейския съюз е против на предложението на Европейската комисия. То е свързано с 10% за кохезия. Вие искате по-голяма ли сума от тази, която предлага Отингер? Казвате, че ще организирате среща през ноември. Какви предложения ще представите на тази среща като председателство? Кои предложения ще представите? Имаме нужда от ясни отговори защото Комисията по регионални въпроси, госпожо министър, независимо от политическите ни пристрастията, тази комисия, цялата комисия иска засилване на комисията в сближаване. Ние защитаваме тази политика и ние не искаме тя да бъде отслабена като политика. Вероятно сте го чули, координаторите на всички, на НП, на социалистите, на АЛДЕ, го казаха преди мен. Казвам го сега и аз. Искам ясна позиция, максимално ясна позиция от ваша страна, а, защото не може да оставаме нещата така неясни, защото иначе все едно печелите време и да прехвърлите на следващото председателство. Добре дошла, госпожо министър, в комисията Реги имаме въз... и за възможността да а, обменяме мисли. Днес в Комисията за жените имахме възможност да говорим по тези въпроси. Бяхме, а, е, получихме и там, а, е, чухме поздравления от а, е, министър Кестингер. Благодарим ви за това, че ще замествате в следващите два месеца и че намерихте време да бъдете с нас днес. Аз се присъединявам към колегите. Е, наистина много съм разочарована от това, че в програмата на австрийското пред председателство само 6 реда са посветени на кохезионната политика. Днес и вие не споменахте е, мотото на председателството, че Европа, която закриля, е, защитава гражданите е, си, но как тази, това мото ще се ще Прилагана практика от австрийското правителство във връзка с опазване на, на външните граници, е, миграцията, но за това се говори, но не се говори за социална закрила, опазване на а, климата. А, за тази комисия това са много важни въпроси. Първият ми въпрос. А, е, е, Европейския парламент а, иска 30% от бюджета да се заделят за е, целите за климата. Е, комисията настоява за 25%. Е, какво мисли австрийското правителство по въпроса? Каква е вашата позиция? И колегата Крел зададе въпроса за и постави въпроса за европейския бюджет. Внимателно ще го формулирам е, е така доста рестриктивен. Е, вие все пак сте и е, играете посредническа роля като председател на съвета. Значи тези 5%, вашето предложение, положението на комисията е с 5% е, по-низко. Вие на чия страна сте? Смятате ли, че е, от една страна трябва да орежем европейския бюджет, от друга страна да се запазят е, числата за аграрната политика за Австрия? Е, това малко така има популистски привкус, но Един въпрос от е, е, името на цялата комисия. Ние е, притеснявани това, че в регламента за общо е, приложимите разпоредби е, хоризонталният принцип не е достатъчно засегнат. Е, как ще направите, какво ще направите, например, темата за е, равнопоставеност на половете да минава е, като е, хоризонтална тема в много други политики? и е, как е, мислите за принципа за партньорство. Това е един от е, стълбо, едно от достиженията на предишните, предишните програми, постижение на глажеското общество. И при предвиждане, планиране и оценка на структурните фондове искам да попитам какви стъпки предвиждате за задълбочаване принципите на партньорство понеже стана дума за тези шест реда е, за кохезионната политика. Е, също е, говори се в програмата ви за упростяването. Съществува обаче опасността с упростяване да бъдат съкратени някои важни политически принципи, просто да се загубят, както равнопоставеност на жените и на половите и други. под е, фасадата на този така положително звучаща грижа за градовете и регионите е, ме е, ми се иска за този принцип на субсидиарност да, ми се иска да знае дали за този принцип на субсидиарност не се крие е, е, известна тенденция към ренационализация и ударението, което поставяте върху, е, върху политиката на е, принципа на субсидиарност, е, дали няма да има обратен ефект. Благодаря ви. Благодаря. Две имена имам на списъка пред себе си за други въпроси. Има ли други желащи да се изкажат? No, so we'll continue. Добре, продължаваме с още два въпроса и след това ще ви дам думата. Заповядайте, Шмидт. Я, херцихен Dank. Благодаря, госпожо министър. Радвам се, че имахте възможност да присъствате на нашето заседание за обмен на е мнение. Добре дошла, добре дошли сте. Не е лесна задачата ви тук да замествате Елизабет Кестингер по толкова е, сложна тема. Благодаря ви за готовността. Кохезионните средства, това са е, средствата, които пряко стигат до гражданите и всеки гражданин усеща, чувства ефекта от тях. Затова са толкова важни. Стана дума за предизвикателствата в следващите месеци и тежките теми, които ви, по които ви предстои да работите. Финансовата рамка все още не е, е закована няколко, два технически въпроса имам по предложението на комисията. До сега е, процента на съфинансиране се е, пред, оценяваше, се пресмяташе на, на е, глава от населението. Сега, като отчитаме миграционната криза, измененията в климата и други, е, предизвикателства. Въпросът ми е как е, е, изглежда тази промяна в посоката, е, избрана от комисията и как ще отстоявате вие интересите на, на съвета на държавите членки. После принципа с условията, свързани във връзка с трети страни, условията, свързани с върховенството на закона в, е, и в държави членки. Смятате ли, е, че е възможно да се направи нещо в това отношение? По многодишната финансова рамка Ние е, сме посещавали като е, представители на комисията е, държави членки и различни обекти и проекти, които се финансират със средства от кохезионната политика, с комисаря Тенгер сме говорили дали не е възможно да се чрез упростяване на програмите за финансиране да се пренасочат средства. Това опростяване е изключително важно, защото, както казах, е, тези фондове пряко е, стигат до е, държавите членки, до гражданите и затова са толкова важни. Благодаря, господин Москов. Ля президент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че ни давате възможност да се ориентираме леко а за това как ще мине вашето председателство. Сриското председателство ще води преговорите за Брексит, МФР и между Ексрит, е, Брексит, кризата с мигрантите и пропаста между нетните платци и получаващи от бюджета. Сега е решаващ момент, защото трябва да решим какво е бъдещето на европейския конструкт и милионите граждани, които живеят в този регион. Вие във вашето изказване казахте, че про политиката за сближаване е основният инструмент за развитие, разкриване на работни места и растеж в Европейския съюз. Солидарността между държавите и регионите е основен принцип в Европа. Без това неравенствата между регионите само ще се разширяват. Гражданите от неблагоприятните региони, като отдалечените или най-периферните, ще имат огромни социално-економически проблеми. Комисията в своето предложение за общата земеделска политика говори за намаляване на сумите по тази политика. Структурният фонд е изключително важен, защото той дава възможност нашите граждани се развиват. Кохезионната политика не може да варира и по някакъв начин да прелива средства. Разчитаме на вас да поемете тази отговорност и да проведете разговори между съвета и парламента и да постигнете амбициозно споразумение за бъдещата политика. Госпожо председател, вие може да разчитате на нашето сътрудничество, което ще бъде конструктивно, както и на нашата решимост Кохезивната политика да е силна, и на висотата на предизвикателствата, които трябва да преодолеем. Благодаря. И аз ви благодаря. Това бяха въпросите и коментарите от членовете на комисията, както и координаторите на политическите групи. Сега ви давам думата за отговор, госпожо министър. Благодаря е, за въпросите Вижте Ще се опитам да ги групирам тематично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 Und ähm, derzeit sind äh, keine weiteren Sitzungen geplant. Не се планират допълнителни заседания, но разбира се ще се предоставя информация. Знаете, че се намираме на нов етап от преговорите. Те започниха е, за периода 21-27 и всяка институция има своите действа според правилата си. Колкото до въпроса ви за триалозите, няма да, да имаме мандат за всички от тях, но за някои ще имаме. Hm? Was war die Zwischenfrage? Кой, какви, е, кой беше междинния въпрос? Е, какви, е, до какво точно ще се свежда мандата ви? След това, въпросът за мотото Европа, която защитава трябва да кажа изрично, че тук става дума не само за защита от незаконната миграция. Мотото на председателството откликва на новите предизвикателства, които засягат всички нас, включително тероризъм, радикализация – но и е, военните е, действия в е, военните конфликти в съседни нам държави, както и разбира се конкурентоспособността ни в световен план и, както се каза тук, измененията в климата. Всичко това се подразбира. Разбира се, би трябвало да предвидим съответните мерки в рамките на кохезионната политика за борба с измененията в климата. Няколко от вас засегнаха въпроса за австрийската е, позиция, австрийската е, гледна точка към някои въпроси. Но аз тук е, съм представител на съвета, на, представи... на председателство на съвета, така че тук няма да говорим за национални, да засягаме национални въпроси, а за задачите на съвета. Финансирането бе засегнато многократно. Многогодишната финансова рамка сега е, от, е, се, е, по нея преговаря колегата Блюме в ГАК и разбира се, тук се включват и финансовите аспекти на конкретните законодателни предложения. Господин Блюме в съвета по общи въпроси именно преговаря по тези въпроси. На много от заседанията предвидени от председателството. Темата за многодишна финансова рамка е в дневния ред. Надяваме се на ниво Европейски съвет пряко да се обърнем по този въпрос към представителите, ръководителите на правителствата. Поставихте въпроса за Алпите, макрорегионалната стратегия. Наистина един новаторски модел за партньорство и сътрудничество по определени теми за развитие на тези райони, както и Австрия ще действа особено активно по отношение на Алпите и е, крайдунавските, групата крайдунавски държави. Имаше въпрос също така за къде трябва да е ударението и къде трябва да е фокуса на кохезионната политика. Според мен най-много внимание трябва да обърнем на най-бедните региони и градове трансграничните механизма за трансгранични проблеми, трансгранични механизъм за решаване на проблеми. Тук има предложение на комисията, което е необходимо за граничните райони, но то звучи за момента доста сложно ние сме готови да навлезем в съвместна дискусия с докладчиците непосредствено бъдеще за, по време на следващите ни заседания в е, Брюксел. Мисля, че с това отговорих на всички въпроси. А, да, в темата за половете. Да, хоризонталните цели по никакъв е, случай, в никакъв, е, в никакъв случай не трябва да бъдат, да изчезнат, да бъдат пренебрегнати. Те трябва да бъдат е, интегрирани във всички критерии, кохезионни критерии за отделни проекти за партньорството, кодекса за поведение за партньорство от 14 до 20 година си остава и в бъдеще валиден. И понеже споменахте, че днес сте говорили е, по темата в е, Комисията за жените, наистина темата за равнопоставеност на половете е много близка до сърцето ни и е, смятаме да направим всичко възможно на европейско равнище. В момента няма стратегия в това отношение, а би трябвало да има стратегия за е, равенство на половете. Колкото до темата субсидиарност, Европа, а ние сме европейци, би трябвало да решава важните, големите проблеми, за да могат гражданите на Европа да се чувстват е, сигурни, спокойни, да се чувстват е, европейци но някои неща, някои проблеми по-добре се решават на по-низко равнище, по-близко до, грани, до, до хората. Именно за това обръщаме толкова голямо внимание на принципа на субсидиарност. Благодаря. Зная. Благодаря, госпожо министър. Ще дам думата на колегата, колегите за коментари. За нас Комисията по регионално развитие. Днешната дискусия е изключително важна. Планираме работата си до европейските избори. Съсредоточени сме. Опитваме се да творим чудеса, както каза един колега днес. Затова е много важно да чуем позицията на австрийското председателство – ще дам думата първо на госпожа Крел и след това на господин Ван Нистелро. Госпожо Крел, заповядайте. Още една забележка, един въпрос. Това е първия път, от е, както е, работим по кризионната политика като в е, съвместно вземане решение, когато едно председателство не се не обръща достатъчно внимание на тази политика. Съжалявам, че го казвам. Може би обаче е въпрос на недоразумение. Сега ще преформулирам е, въпроса си. Е, има ли, вижда ли възможност председателството, вижда ли възможности да е, се стигне до скорошно решение в съвета по многогодишна финансова рамка? Благодаря, господин Ван Нистелрой. Благодаря за отговорите. Това, което ще кажа е същото, което каза госпожа Крел. В миналото, когато сме имали обмен на мнения, обикновено я е, води до покани. Аз лично петък бях а, в Австрия. Вие казахте, заседанието е на министрите. Как организирате? Вие сте повече от председатели на съвета. Как включвате това съобщение? Може би не гледате положително на кохезията, но холандците сме същите. Преди две години си спомням, холандците направиха един амстердамски пакт. Работиха по градовете, и ние работихме ентусиазирано с тях. При вас няма нищо, по което да искате да работите. А става дума за ежедневие. Къде е ентусиазма, къде е вдъхновението, къде е поканата? Мистер Пападимолис. Господин Пападимолис. Ευχαριστώ, кирия Πρόεδρε. Είναι η πρώτη... Благодаря, госпожо председател. За първи път виждам председателство, което отхвърля диалог с Европейския парламент и то по начин, който според мен е почти обиден. Едно председателство, което не казва как гледа на отделните въпроси. Ние ви питаме как гледате на предложенията на Европейския парламент, що се отнася до новата МФР и вие нищо не ни казвате за кохезионната политика. Вие ни пращате към колега, който не присъства. Ние ви питаме как гледате на предложението Йотингер, свързано с 10% сума за кохезионната политика и вие отново ни прехвърляте към колегата, която отсъства. Но вие сте тук пред нас. Не може ли вие да ни кажете как точно гледате на Европейския парламент и позицията а, да ни изключите за първи път? За първи път присъствам на такова едно председателство, което се държи така. Благодаря, госпожо министър. Трябва да приемете всички бележки на колегите като емоционално отношение към кохезионната политика в бъдеще. Всички колеги трептят с тези проблеми и поради тази причина очакваме такива разговори и такъв обмен на мнение с вас. Моля да предадете всички послания на колегата си и може да отговорите, ако искате сега на част от въпросите. Ja, ich verstehe natürlich, dass Sie noch einmal nachfragen, was diese Frage... Разбирам. Разбирам много добре, че вие да стоявате за отговори на вашите въпроси. Но дългогодишната финансова рамка е в процес на обсъждане. Аз съм тук представител на ротационното председателство и не искам да започвам дебат по националните въпроси, по който и да е пункт. Разбирате, става дума за МФР, в процес на обсъждане. Искаме да знаем какви суми ще бъдат на разположение за кохезионната политика. И с, какво ще, с какви средства ще разполагаме за провеждането на тази политика. Госпожо Крил, да се опитам да отговоря на вашия въпрос. Става дума за нещо в правомощията на съвета по общите въпроси. Това е не е неф... Това е, неформал... не е неформална среща. И съвета по общите въпроси се състои от министри. ще направим всичко възможно, за да се постигне успех на, при официалните преговори с ответните министри. Благодаря. С това приключваме обмена на мнения с представител на австрийското председателство. Надявам се, ще имаме възможност да започнем триалог по някои от досиетата. Може би да, може би не. Благодаря ви за вашето участие в заседанието на комисията Реги. Поздравления на вашата колежка за новороденето и бебе и а, се надяваме на конструктивен диалог по време на австрийското председателство. А сега продължаваме с следващата точка от дневния ред. На 29 май тази година Европейската комисия прие предложение за Европейския социален фонд Плюс. Okay, I'll try again. Още веднъж ще повторя. Продължаваме с дневния ред. Продължаваме. Фактически това не е продължение, това е първа, първа размяна на мнения по Европейския социален фонд Плюс. Европейската комисия прие на 29 май тази година предложението е за нов Европейски социален фонд. Плюс на 11 юни тази година а председателя отнесе предложението до Комисията по заетост и социални въпроси и Регия е една от комисиите, която трябва да подготви становище. Госпожа Бресо е подготвила така първоначално становище по този въпрос – което ще представи на нашето заседание и ще го обсъдим днес. Докладчика предлага да представи проекто становището си на 3 септември и ще гласуваме по него на едно от нашите октомврийски заседания или в началото на ноември, най-вероятно през октомври. Комисията ще приеме за окончателен доклад на 27 ноември. Сега давам думата на госпожа Бресо. Благодаря, госпожо председател. Както вие припомнихте, това се отнася за всички доклади. Проблемът е с времето, което ни притиска. Всички докладчици по основните теми искат да се работи бързо – ние обаче сме обвързани с сроковете на комисията Емпъл. На докладчицата в тази комисия ясно казах, че ще е по-добре да координираме това с общия регламент или регламента за общите разпо... общо приложимите разпоредби, както и тези за отделните фондове и ние започваме да работим, но сроковете са прекалено кратки. Едва ли ще може първо да се приеме правилата за отделните фондове и след това общо приложимите разпоредби. Казвам го и на нашите докладчици по-специално, особено нези, които са за разпоредбите, общо приложимите. Що се до социалния фонд? Знаете, че основният инструмент подкрепа на заетостта е той, да помага на хората да намерят по-добра работа, да се инвестира в човешкия капитал в Европа. Предложението, което бе прието от комисията, предвижда отвъд Европейски социален фонд в този фонд плюс да се влеят инициативата за младежка заетост, фонда за помощ на нуждаещите се, социалната новация и в сферата на здравеопазването. Този плюс означава още други фондове, които влизат в едно общо място за регламентация – Както ви припомнях, Европейския социален фонд Плюс е част от една поредица от структурни фондове, които всъщност са структурните фондове за инвестиции и които са част от, общ, от регламента за общо приложимите разпоредби. Тоест имаме различни кутийки, които са една в друга, като че ли. Тоест, кутийки в кутийки в кутийки. И за това сроковете за одобрение трябва да бъдат доста внимателни и много добре координирани. Европейския социален фонд трябва да продължи да играе ключова роля при разкриване на работни места от високо качество както и насърчаване на социалното приобщаване, особено за необлагодетелствените групи, младите хора, дългосрочно безработните, хората с трайна безработица. Това са фокусните групи. Трябва също да се признае колко е важно да се развият отделните умения за интелигентната специализация. Това е един от, една от основните ни цели – и една друга тема, която е част от стратегическите линии, които са посочени от комисията, по които се говори, е екологичната устойчивост и климатичните изменения. Това е интелигентната специализация – и адаптирането към климатичните изменения, както и всички устойчиви такива. Това са двата основни стълба, както и програмата от социалния фонд, като трябва да изградим модели за постоянно обучение и образование, насочени към обучение в тези сфери. И в тях трябва да се инвестира – и най-вече във Фонда за регионално развитие, както и всички други европейски фондове. Също така, изключително важно е да кажем, че информацията засяга особено младите хора. Особено у нези, които нито учат, нито работят, нито стъжуват – включва и научни работници, обучители, предприемачи и така нататък. Трябва да се насочим към общи приоритети. И точно за това всички, които са свързани с образованието и обучението, трябва също да бъдат включени. Нещо, което ми се струва важно, което се подценява според мен в настоящата структура на регламента, е ключовата роля на регионите. независимо кои, тези, които получават или които управляват. Това трябва ясно да се запише в законодателния текст, за да не бъде забравено. Регионалната политика, фонда, социалния фонд, регионалния фонд са двата стълба на една политика за развитие на Европейския съюз. Без човешки капитал, стратегии за развитие на Съюза. Ще липсва един от стълбовете на структурната политика на Съюза. Мисля, че всички ще се съгласят, че сме за намерението на Европейската комисия да упрости нормативната рамка. Като идеята е да се работи за по-голяма ефективност и ефикасност при преследването на целите на социалния фонд. Отнася се за всички фондове. Комисията залага по-пряка връзка между европейския семестър и инвестициите в социалния фонд. И тук сме изправени пред множественост на целите. От една страна има нещо като рамка, по-обща рамка, европейския семестър, препоръките по държави, структурните реформи, които са и рамката, в която отделните фондове трябва да бъдат използвани и това трябва да се взема предвид в оперативните програми. Но след това Има два основни корпуса за програми. Тези на социалния фонд. От една страна приоритетите за структурния фонд, двата приоритета, които вече споменах, както и конкретните на социалния фонд. И към тях конкретния случай социалния фонд трябва да се спомене също и Европейския стълб за социалните права. Той представлява интегриране на прогративните програм... на програмните, извинете, елементи на нашия фонд. Ясно е, че националните оперативни планове, след това регионалните оперативни планове, трябва да са рамката – в която тези програмни документи могат да се включат в една програма, която да включва всичко и по-специално да представлява онова ниво, на което са регионите в оперативните програми по отделните територии. Ricorderei ancora un'ultima cosa, che eh, il... Също така искам да ви припомня, че имаме 25%, изключително важна част от фонда, която е заложена за социалното приобщаване. Тоест, от една страна традиционните активни програми на пазара на труда, обучение и образование, от друга страна социалното приобщаване, което всъщност е онази част, която е свързана с социалните права, онзи стъл, по-конкретната тематика, свързана с социалното приобщаване. И тук добавяме от 2 до 4%, минимум 2, максимум 4% за лица в изключително тежки обстоятелства, изключително бедни и така нататък. Друга важна тема но виждаме, че около 30% от общите ресурси на фонда са заложени за политики, които са много важни, разбира се, но които не са част от традиционните получатели на социалния фонд. Тоест, нужни са активни усилия за ефективност и ефикасност на политиките, за да се избегне това, че активните политики на пазара на труда не загубят своята значимост. Le prime osservazioni. Това са първите ми бележки. От една страна смятам, че можем да се съгласим по факта, че има такива нови цели, които идват от това, което сме казвали във всички дебати по тези теми че сме изправени пред а, изключителни трудности за големи части от нашето население, така че а, имаме доста бедни хора, помощ на бедните, т.е. най-общо подкрепа за политики, за социално приобщаване. Това трябва да бъде прилагано и изпълнявано. Това е едно предизвикателство, както и по традиционните предизвикателства пред този фонд, които винаги са били насочени към обучение и образование на трудещите се активните политики на пазара на труда. Тоест, изключително важно предизвикателство. И от тази гледна точка също а, графиците и координацията с другите фондове, с инструменти, а, те, по другите фондове и всичко това трябва да бъде взето предвид. Penso che abbiamo da mantenere la sfida di lavorare molto tutti. Трябва да работим много заедно. Това е голямо предизвикателство, защото по структурните фондове има и по-общи цели на Европейски съюз, не само традиционните политики, които сме свикнали да вземаме предвид. Това за нас и най-вече за съответните органи за изпълнение и управление, всъщност е едно предизвикателство, на което направо да му се разтреперат мартинките на човек, както казваме на италиански. А, това е голямо предизвикателство и пред него трябва да се изправим. Нашите основни докладчици вече го припомниха всичко това. Преди да приключим, ще е хубаво да има яснота за ресурсите, защото преговорите по общите ресурси в многогодишната финансова рамка е изключително важно, за да се разбере как на ниво отделни фондове ще бъдат финансирани отделните политики, защото все повече се изисква да се прави много повече по различните предизвикателства, пред които сме изправени. Благодаря. Благодаря, е, госпожо Бресо. Както вие сама посочихте, по отношение на графика ще мога да изпратя проект преди лятната вакансия. И след това, когато се върнем от лятната вакансия, ще можем да разгледаме текста за регламент, да го обмислим и да направим своите предложения за измен... изменения. Колегите ще получат документа на време стига техническата работа да може да бъде свършена на време, значи ще може да получите текста преди а, вакансията. Благодаря, госпожо Бресо. Много ясно е това, което изложихте по този въпрос. Изглежда, че вие сте почти готова с вашето виждане за становището. Сега ще чуем докладчиците в сянка по отношение на графика. Днес на заседанието на координаторите обсъдихме този въпрос и вече имаме доста ясна представа за графика в комисията. Първо господин Хетман, докладчик в Сянка. за предложението за парламент за ЕСИФ Плюс трябва да се включи и заетост, е, и то качествена такава. Това са елементи на политиката на сближаване. Това води до устойчив растеж и увеличаване ресурсите за регионите в Европейския съюз. Говорим за интеграция на финансови средства по инструменти, които до сега са се разглеждали по-отделно и преди мен го казаха, става дума за предходишния е, социален фонд, е, е, и съответните програми за заетост и социална е, интеграция, както и здравеопазване. Това е стъпка във вярната посока, но важно е с тази е, концентрация и упростяване да се прилагат тези разпоредби в полза на гражданите. Комисията реши първо да излезе с конкретен определен бюджет, бюджет като да не увеличава кохезионната политика от гледна точка на, ре... на Комисията за регионите, трябват ни 100 милиона допълнително за периферните райони, е, още толкова за инициативи, свързани с образованието и заетостта. Предложението на комисията Поесив е, Плюс е, се съчетава, е, е тясно обвързан с европейския семестър, както и с европейския стълб за социални права. Това може да доведе до по-добро прилагане и изпълнение на практика на конкретните препоръки по държави. По моя преценка е добре да се прецизира допълнително тези въпроси. Но общо взето предложението на комисията е във вярната посока и надявам се, че в съвместната ни работа с докладчиците можем да представим един добър документ. Разбира се, готов съм за допълнителни преговори. Благодаря. Не виждам тук от ЕКАРЕ господин Ван Нунтербърг. Благодаря, госпожа председател. Аз съм доволен от предложението на комисията, защото ключово значение има да не забравяме, че става дума само за инвестиране в, в, в тухли и, така да кажем, културното наследство и прочее, но също така, особено значение има инвестирането в човешкия капитал. Мисля, че предложението на комисията е значително по-добро от това, което имаме със сегашният Европейски социален фонд. Ударение се поставя на европейския семестър, което е добър знак. Как съм казвал и друг път, не веднъж в тази комисия, ако се проведат реформи в економиката, можем да постигнем повече с по-малко пари и да постигнем резултати. Примерно става дума за реформата на пазара на труда, не само да подготвяме хората, но също така да им помагаме да намерят подходяща работа. Второ, приветствам обединяването на пет програми – които в момента действат отделно. Мисля, че подходът на е, Европейския социален фонд Плюс ще ни даде възможност да намалим бюрокрацията. Но има нещо, което не е възприето. Така нареченият мейнстриминг който е да обхване Европейския фонд за приспособяване с глобализацията. Бихме искали той да бъде обединен с Европейския социален фонд е, ЕСФ. Това ще даде възможност за по-голяма ефективност. Наред с това надявам се, че обединяването на споменатите програми няма да бъде само козметична мярка – като погледнем регламента, има различни глави, различни разпоредби. Необходимо е да се постигне синергия. Също и с други програми, например Хоризонт Европа, научно-изследователската и развойна дейност в областта на здравеопазването, например. Според мен, здравната програма е като че ли по-слаба от сегашната програма за здравеопазване – това е малко разочароващо, защото и в сектора инвестициите, трансграничните дейности предполагат повече средства да се отпуснат за една европейска програма за здравеопазване. Не само за а, а, подготовка на кадри, но и за постигане на общ здравен статус. Благодаря, ще говоря на немски и представям колегата, която отговаря за това досие. ЕСИФ Плюс си остава един от най-важните инструменти за инвестиции в хората и за постигане на социални права. При Тук се намесват различни фондове за младежката инициатива, социалните фондове, е, програмата за заетост и социални инова... иновации и програмата за здравеопазване, която е бе спомената. Трябва да се има предвид, е, че това няма да натовари по-малките програми, например програм, основният принцип за социална за основния социален принцип си остава 10% от средствата заделени за подкрепа на младите хора в държавите членки с съответния квоти най хората и районите в най-тежко положение би трябвало наистина да бъдат е, в центъра на вниманието и разбира се, трябва да адаптираме конкретните препоръки за отделни държави към е, целите. Равнопоставеността на мъже и жени, недискриминация, член 6 както и общия регламент ЕСФ Плюс е, за нас е, е във вярната посока. Не би трябвало в никакъв случай да се, в никакъв случай да се е, отслабват тези принципи, както и принципа за партньорство, който беше леко отслабен в регламента за общо за социалните фондове но е, в е, този е, не трябва да допускаме такова отслабване. О, Господи. Благодаря, господин Майта. Господя Майта, Благодаря, госпожи председател. Исках да ви кажа, че всъщност това увеличаване с 4% на социалния фонд плюс 4% нищо не са. Защото се добавят всички тези фондове, които колегите вече изброиха. Така че няма такова огромно внимание, което комисията да обръща на този фонд. Трябва да кажа, че тематичното концентриране е окей, okay, защото социалното включване, борбата с бедността са около 25%. Комисията го знае, ние го знаем. Има спешно положение, изваредно и затова е нужно да се работи координирано. Ако видим какво показва и стат в моята страна, при нас има 5 милиона души, които живеят в пълна бедност. От 16 до 17 година тя се е покачила с милион 778 милиона. 5 милиона и нещо такова. Около 7% от италианските семейства живеят в пълна бедност. За това трябва да се обърна огромно внимание. Гърция, Италия са част от Европейския съюз е, и там няма никакви доходи за отделните граждани. Искам да се обърна към Европейската комисия да даде пояснения за текста, който е свързан с е, европейския семестър. В 21 първа точка четем, за да засили координацията с това държавите членки трябва да отделят необходима сума от своите средства за социалния фонд. Плюс като се вземат предвид препоръките по държави и онези структурни проблеми, които могат да бъдат решени посредством многостранни и многогодишни инвестиции. Това след това и в седми член, и в 11 член. И 15 член от общо приложимите разпоредби. Там се казва, че комисията не може само да задължава хората да модифицират оперативните програми. И са свързани с конкретни препоръки. Едностранно може да се прекратят плащанията на всички или само на конкретна програма. Какво има предвид Европейската комисия са по тези съответни или свързани препоръки или сума за конкретните препоръки? Тези препоръки, както знаем, нека да помислим, например, за Италия за 2018 година има някои препоръки, които са свързани с намаляване за общ, за други социални харчове. За нас това не е приемливо. Thank you. Thank you very much. Благодаря. Няма други желаящи да се изкажат. Значи това бяха изказвате на нашите докладчици в сянка. И сега ще дам думата на представителите на Европейската комисия, ако искат да вземат думата. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика, на докладчиците в сянка, за положителното отношение към предложението на Европейската комисия за ЕСФ+. ще представим редица технически документи на Комисията по заетост и на депутатите. Ние сме открити за въпроси, технически въпроси, свързани с регламента. Разбираме, че макар, че това не е някакво съвсем ново революционно предложение, става дума за обединяване на редица програми, но има и много точки, които изискват разяснение. Да кажа нещо за връзката между ЕСФ и семестъра и специфичните препоръки по страни. Амбицията на комисията беше да се създаде още по-тясна връзка между двата процеса, без да застрашаваме предимствата, което всеки от тях има. Значи внимателно се опитваме да създадем връзка, без да компрометираме от една страна инвестиционната политика, а от друга страна семестърът, който има свой процес на обсъждане на политиките с страните членки. Не сме определили конкретни проценти за предвидените е, кредити във връзка с препоръките по страни, защото смятаме, че това ще се оточни в хода на обсъждането на оперативните програми с страните членки, за да се види какви е, средства са необходими, за да може ESF е Plus да инвестира в приоритетите. Иначе е, би било малко като смирителна риза, ако имаме твърдо установени проценти още в самото начало. Ще обсъдим тези въпроси по време на преговора от една страна с, с страните членки в съвета и от друга с парламента. Високо ценим вашия ентузиазъм и вашето участие. Очакваме по-нататъчни дискусии по въпроса. Председателката. Благодаря. Много важно послание, че вие сте готови да продължите сътрудничеството с нас. Ще да ни предоставите допълнителна информация, ако тя е необходима. Господин Ван Нистерой, извинете, е, бях излезъл навън. Е, имах някои разговори извън залата, но се върнах тук, за да повдигна един въпрос. Това, което е, ме тревожи в, не, не връзката между препоръките по страни и а, семестъра, а следното. А нивото, на което това прави, ще взема моята страна като пример. В нашата страна, значи, Министерството на социалните въпроси и заетостта се занимава с управлението на средствата по ЕСФ. Е имаше опит за обединяване с Европейския земеделски фонд за развитие, с Европейския фонд за регионално развитие. Но трябва да се каже, че имаше опасения, че тези връзки могат да доведат до по-нататъчна централизация. Ако страната поеме, ако държавата поеме провеждането на тази политика, а знаеме, че много голяма част от действията по Европейския социален фонд са свързани с проблемите на субсидиарността, на изпълнимостта на това, което се планира. И бих искал това да бъде изяснено. Да не изпуснем една възможност. Защото хората могат да си кажат, обърнахме се към Министерството на заетостта, а, получихме нещо от Европа. Става дума за социален фонд, европейски социален фонд. Значи това не е нещо, което ни дава Министерството на заедостта, е Европейски фонд. Това трябва да е ясно. За първи път вие, казва председателката, препоръчвате да не се получим от опита на вашата страна. Съгласна съм с господин Нистерой. Това е повод а, а, за известна загриженост. А, така. Минавам на италиански. А, това е основното безпокойство. Мисля, че всички ще се съгласят, че е нужно да се координират регионалните политики за развитие както и другите политики, като тези за работни места, обучението, с общите препоръки на семестъра и съответните. Така може да се национализират фондовете и да се раздели социалния фонд от фонда за регионално развитие. Това е основният проблем – ще го видите и в измененията, винаги говорим за този принцип. Тези политики трябва да бъдат дефинирани в националния план. Така е. Те са общ, обща рамка. Но след това конкретното управление на фондовете – могат да бъдат само регионализирани, особено в големите държави. Немислимо е да мислим за активни политики на пазар на труда, които да са равни във всички държави членки. Ще бъде много сериозно и много не много лошо, ако има увеличаване на разликите между регионите. И точно тогава, едва ли не, ние национализираме отново ресурсите. Едно безпокойство, което веднага <clears throat> се появява от този текст – и нещо, което ние обръщаме пряко към Европейската комисия и искаме от нея гаранции. Аз много внимателно го казах, но това е основното безпокойство. Сега това не означава, че не бива да се вземе предвид развитието на дебата на европейско ниво – за това как отделните държави могат да преследват политики за развитие и социално приобщаване. Колегата Амато говори за това, нивата на бедност в отделните държави. Това обаче не означава ренационализация на Фонда за социално развитие. Както казах, това е другия стълб на тази политика и политиките, които са основни тук, няма да бъдат, няма, няма как да ги развием, няма да бъдат, да дадат възможност за развитие. Мановаторски новаторски политики, а, без хората ясно да могат да се възползват от тях. Те са в центъра. Ако хората не са готови да развиват новите политики, няма да успеят тези политики. Така че това е много важна, много важна тема. Колегите направиха някои наблюдения. Европейския фонд за приспояване към глобализацията – той не е част от общия пакет, но е една от темите, които изискват нови а, политики в обучението и образованието. И това не бива да се забравя. Също с нас равенството на половете. Но като че ли това не е забравено – сега аз не го припомних, защото исках да бъда много кратка, но тези 10%, които отиват в политиките за младите хора, това е много важно. Защото така събираме опита на младежката гаранция и целта да съберем младежката гаранция с социалния фонд плюс – дава такава възможност да се използва положителния опит и тя, той да стане по-структуриран. И да се включи изцяло в основния стълб на политиките. Това не е само маргинална политика, една от основните политики, защото чисто структурно се вижда, че има конкретен проблем, свързан с младежката безработица в рамките на един сериозен проблем – в големи части на Европа, особено сред младите хора. Навсякъде е висока почти. Това е конкретен проблем при младите хора, който трябва да се превърне в структуриращ елемент на политиката на новия социален фонд и не само да бъде нещо допълнително. За това трябва да бъде включен и не бива да бъде забравен. Uh, Благодаря. И с това приключваме първата размяна на мнения. Очакваме проекта доклада от 3 септември. Благодаря ви за активната позиция. Благодаря за своевременната подготовка на проекта доклада. Продължаваме по нашия дневен ред. Доклад на адхок мисията в Вашингтон и Бостон – вече чухме господин Омарже, така че тази точка сме отметнали. Сега одобряване на решенията на координаторите, няма забележки, решенията са прияти, точка разни, няма нищо по точка разни. Следващото ни заседание е на 3 септември. Позволете ми да благодаря на преводачите за тяхната работа и да изразя нашата оценка за тяхната работа. Благодаря също така да пожелая на всички приятна лятна вакансия. Щастливо лято желая. Благодаря.